Friends, we want to listen also. Колеги, канадският министър-председател ще бъде в пленарна зала днес, което означава, че трябва много ефикасно да работим тук, за да свършим на време. Искам да ви благодаря, че дойдохте на заседанието. Доста бяхме притиснати от времето. Имаме сега два часа, за да обсъдим командироването на работниците. Имаме в залата двамата са докладчика. И се надявам, че ще можем да обсъдим този въпрос достатъчно подробно. Имаме 20 езика, без фински, ирландски и фински. Искам най-напред да дам думата на докладчиците. Всеки от вас ще разполага с по 4 минути. Вие сами може да решите а, кой ще започне от вас. Госпожа Шартие, След това останалите ще имат по две минути. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни давате по 4 минути. Аз няма да използвам 4 минути, тъй като не вече представихме нашия доклад последния път, когато заседавахме. Днешната среща е посветена да изслушаме представителите на останалите политически групи по важните въпроси, свързани с директивата. Този текст е изключително важен за всички политически групи, тъй като това е текст важен за Европа, той е важен за да се поставят основите на социална Европа. И това е темата, върху която трябва да насочим вниманието си днес. Въпросите свързани с възраж... възнагражденията, с, продължителността на работа, също с каскадното командироване и прочее. И бихме искали да чуем мнението на колегите по всички тези въпроси. Госпожа Юнгериус има думата. Аз също няма да използвам 4 минути, които ми давате, тъй като това е извънредно заседание на Комисията по заетостта и е посветено на разглеждане на темата за командироването на работници по-подробно, тъй като последния път не ни остана достатъчно време. Затова времето тази сутрин трябва да се посвети на изслушване на различните становища от страна на депутатите от комисията, тъй като целта ни е да изготвим един балансиран доклад, който да получи подкрепа от мнозинството в тази парламентарна комисия, а след това в пленарна зала. За това искаме да изслушаме всички мнения по този въпрос. Искам да ви благодаря, че сте тук и нека да започнем е, дискусията. Председателят. Господин Хок Тукли, е? Той е представителя на АЛДЕ. Извинете, на ЕКАРА. Не, не е в залата. Тогава госпожа а, Длабалова има думата от името на АЛДЕ. За две минути. Аз анализирах доклада. Искам да благодаря на двамата съдокладчици. Има добър компромис, който беше постигнат. Може да се подобрят някои неща. Знаете, че аз не съм най-голям поддръжник, поддръжник на това предложение на комисията. Считам, че могат да се променят някои неща. Аз считам, че не е необходимо да има преразглеждане на директивата, при положение, че още не сме видяли ефекта от прилагането на тази директива. Ние говорим сега за командироването на работниците в контекста на предоставянето на услуги. Аз се интересувам от мнението на останалите, аз се вслушвам в общественото мнение в различните страни, които искат този преглед и постепенно започвам да разбирам безпокойствата, които се изразяват от тези страни. Но искам и другата страна да направи същото. Те също да се вслушат в държавите, които имат безпокойства, свързани с това предложение. Аз мятам да предложа изменения, които искат да се подобри так, трансграничните услуги, мобилността, доброто функциониране на вътрешния пазар. Също текста да е достатъчно разбирен за всички, които трябва да прилагат тези изисквания. Имам три неща, които искам да кажа. Първо, прилагането на този, тези предложения за всички сектори, като транспортния, вътрешнофирмените трансфери. На второ място все още не е ясно как се дефинира възнаграждението, липсва яснота и това е един от основните проблеми. Все още не сме чули обяснението на комисията по въпроса. Аз искам да препоръчам повече прозрачност, да се публикува информацията и да не се правят плащания от фирмите, които не са прозрачни и ясни. На трето място срока от 24 месеца. Това са три конкретни въпроса. Бихме могли да говорим по тях още часове, но искам да видя изменения, по които да работим заедно и ще ви държим в течение за постигнатия напредък. Три минути за Кари от името на Обединената левица. Благодаря. Е, най-напред искам да благодаря за е, това, което колегите са направили. Можахме да чуем най-различни становище. Благодаря. Сега искам да представя нашето становище. Когато погледнем тази версия. Наистина много е интересно да чуем най-различни, т.е. аз се опитах да чуя най-различните становища. Становища благодаря на колегите. Сега, нашите приоритети. Най-напред е важно е, че държавите членки трябва да дефинират някои неща. Трябва да е ясно, трябва да е съвсем ясно че държавите членки трябва да имат дефиниция за възнаграждението. Трябва да знаем, че няма универсал, универсално определение за момента за заплата. Освен това, трябва да има равнопоставеност между различните сектори и различните видове работници. Сега за дългосрочно командированите е, тук трябва да правим раз, разлика. Според мен 24 е, месеца са прекалено голям срок. 6 месеца е достатъчен срок. И накрая правното основание. Мисля, важно е да имаме едно правно основание, което да включва е, социалните аспекти. Това, това сме записали много ясно. Освен това, <clears throat> имаме много предложения за изменения, а, които сме представили. Искам да подчертая, че е много хубав процеса, който в момента върви процеса на консултации в парламента. Благодаря. Благодаря на съдокладчиците и на останалите докладчици в Сянка за интересния документ, който вече сме обсъждали. Искам да се спра на някои изменения. Първо, има хора, които твърдят, че примахването на тази директива ще подобри ситуацията на работещите в Европа. Искам ясно да заявя, че това са пълни глупости. Ако примахнем тази директива изцяло, това, което ще се случи, че ще има надпревара за постигане на най-низките стандарти, така че защитата, която имат работещите към момента, ще изчезне. Трябва да сме честни към хората и да не твърдим, че ще има по-малко регламентиране. Ако искаме да се премахне директивата, това означава да се премахне единствения пазар. А това не е опция за работещите в Европа. Второ, често в дебата преразглеждането на тази директива се свързва с директивата за изпълнението. Ние трябва да сме наясно, че тези две различни директиви не трябва да се противопоставят. Ние трябва да окажем натиск на държавите членки да транспонират директивата за изпълнението максимално скоро, както и искат съдокладчиците, но трябва да сме дори още по-категорични, за да могат държавите членки да изпълнят това изискване. Има проблеми в тези директиви, поради което е необходимо да има преразглеждане на директивата. И на последно място искам да кажа, че мнозинството от нас искат да се запазят принципите на свобода на предвижване и свобода на предоставяне на услуги, но трябва да има равнопоставеност на държавите членки, иначе ще има надпревара към най-низките стандарти. Ние трябва да преразгледаме директивата, за да се създаде равнопоставеност на работещите в Европейския съюз. Ние искаме да обърнем внимание на първо място Колкото за правното основание, това, което имаме към момента, показва, че се акцентира на свободата на предоставянето на услуги вместо на правата на работещите. И тук искам да се променят нещата. И второ, въпроса за колективните трудови договори. Да се разшири обхвата на прилагане на директивата в тази област. Ние можем да обсъждаме техническите аспекти, но не трябва да се отказваме от е, обсъждането на този въпрос по технически съображения. Благодаря ви, че ми дадохте малко повече време, госпожо председателя. председател. Господин Хок е, от е, Алде има думата. Извинете, от ЕКР се поправя председателката. Имате две минути. Много се радвам, че започваме сега с тази обмяна на мнение. Мисля, че преди да подадем измененията си, и да започнем вече в подробности работа по предложението. Е много важно за нас като оформящи политиката да сме наясно с проблемите, които се крият зад този текст. Както съм казал нееднократно, трябва да се стремим да не заразделяме Европа на източна и западна. Именно това е и целта на предложението. Трябва да очертаем основните моменти, които ни безпокоят и да търсиме приемливи решения и за работещите, и за бизнеса, и за страните членки. И за това призовавам колегите да не се възползват е, е, за пропаганда от това предложение, а да се опитват да го използват, за да преодолеят експлуатирането на работещите. Ние сме тук, за да работим и за тях, и за бизнеса. Съгласен съм, че трябва да премахнем белите петна и е, вратичките, които е, дават възможност за злоупотреби, но не можем само с този текст да преодолеем по-големия проблем за експлоатацията. Без е, да коментирам големи подробности, искам да очертая един ключов момент – когато става дума за вътрешно фирмените трансфери, за командировачните, трябва да сме наясно, че не става дума примерно само за строители, а за млади вишисти, за специ... технически специалисти, които пътуват от една страна до друга, за да работят за същата компания. To conclude, I believe that we need to be extremely... И е, в заключение, считам, че за нас като политици е изключително важно да не пропускаме практическите измерения на това предложение. Да излезем с едно добро, добре работещо предложение. Благодаря на докладчиците за работата им и за отличното сътрудничество. Очаквам с удоволствие работата с тях. Благодаря, благодаря, че представяте ЕКР. Никой друг обаче няма да получи толкова допълнително време, колкото вие получихте. Господин Мартан има думата за две минути. Мерси мадам. Благодаря, госпожо председател. Още сега вече искам да представя нашите извинения и извин... на Елизабета Моран Шартие, която работи отлично, защото ако ще имам само две минути, за да представя становището, това е обида към двете наши колежки, които толкова енергично работиха в продължение на два, на 6 месеца. И, госпожо председател, по ваша вина, защото не можете да си управлявате времето, се налага сега да имаме толкова ограничено време. За това искам да се извиня и от свое име, но и от ваше име на докладчиците, защото това за мен е абсолютно недопустимо. You have used your first minute. Първата ви минута изтече в оплакване. Да, госпожо председател, но а, е, мисля, че е крайно време да престанете с това арогантно поведение. Не, непрекъснато се появявате тук с една изкуствена усмивка, която абсолютно не можем да приемем. Господин Каза. Коментар извън микрофон. Госпожо председател, тук сме свидетели на арогантност от страна на колеги и аз не мога да го приема. Независимо от коя политическа група идва депутата, той трябва да има равнопоставеност. Така че, ако обичате, господин Мартан, uh, No, time, Martin. Господин Мартан, изтече ви времето за изказване. Сега давам думата на докладчика от Комисията по правни въпроси Жан-Мари Кавада. Аз нали съм популист, госпожо, много ви благодаря за поведението. Всичко това ще се види достатъчно ясно Господин Мартан, ако обичате, стига сте ни губили времето. Има си тук милиони избиратели, които аз представям и е, излиза, че е, аз им губя не, тяхното време. Благодаря, благодаря. Всичко това ще излезе на интернет. Ще се разпространи. Thank you. I will now give the floor. Yes. Please, please. Процедурен въпрос. Искам изрично да кажа, че изказващия се преди господин а, Мартен абсолютно не представляваше Алде. Нека да е ясно това. Нека абсолютно ясно да подчертая това не беше становището на Алде, защото вие казахте, че става дума за Алде. Да, да, но се поправих. Благодаря все пак е, за бележката. Сега господин Ролян поиска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Имаме немалко трудности тук в текста, но трябва да се е, върнем дори на понятието командироване. Какво е това? Това е нещо, което дава възможност на дружествата, които имат филиали в други страни, да изпращат, да командироват свои работници в друга страна. Какво означава това? Че основният проблем е свързан с практики, които не отговарят на основната философия на тази дефиниция – примерно каскадните командировки и е, фантомните фирми. Ние сме тук, за да дадем възможност да се улесни е, пътуването, мобилността на работещите. Но става дума само за това, а не да се е, търси е, конкуренция посредством е, заплащането на труда. И накрая, ако мога да очертая и следния проблем – възнаграждението. Там трябва да бъдем много внимателни, да е ясно, че се спазват и условията на работа и на живот на командированите. По закон ако те не получават заплащане за квартира, трябва да им бъде осигурена квартира от работодателя. Ако това не се случва, не би следвало да го приемаме. Коментари е, извън микрофона. Господин Мартан, вие сте от крайната десница. Господин Мартан, това е председателката. Ако искате да се биеме, да излезем отвън след заседанието и да го направим. Сега господин Павел има думата. Благодаря, господин Мартан. Колеги, тук се борим за по-добра защита на работните условия на европейските работещи, независимо от къде идват, когато работят там, където е необходимо свободното придвижване на работещи и услуги в Европейския съюз е от ключово значение, но ми се струва, че ние правиме повече зло, отколкото добро. Е, вкарваме твърде много регулация и не може да принуждаваме, примерно, предприятията е, да си затварят филиали, примерно, или да преминават в е, сенчестата економика хората, които отиват да работят в чужбина, за да печелят повече за децата си в къщи, това не е приемливо. Не можем обаче да създаваме повече бариери, отколкото са създадени вече с Шенген. Освен това си има директива за прилагането и тя е достатъчно добра. Мисля, че новата директива за командироването няма да постигне целта си тя засяга много малък, много ограничен брой хора. Трябва да дадем възможност на официалните е, власти да открият кои са тези, които не изпълняват разпоредбите. проблем, това е скрития проблем, с който трябва да се преборим незаконните практики, фалшива заетост и други. Трябва да се основаваме на факти а, и да се справяме с, не, за, с практиките, които заобикалят закона, защото те водят до едно много несигурно и тъмно бъдеще за работещите изпращането на работници от по-неразвити страни в по-развити е форма на социален дъмпинг. Освен това, по-развитите страни инвестират в по-неразвитите именно заради конкурентното им предимство за по-лесния труд. Не мислите ли, че хората в тези по-неразвити страни не предпочитат да получават по-голямо заплащане? E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, szanowni Państwo, e, celem tej dyrektywy... Госпожа Кошловска. Целта на тази директива е да се е, защитават правата на работещите и да има по-голяма прозрачност в е, законодателството и да се улеснява работата на дружествата, които изпращат своите работници зад граница. Но аз не мисля, че ние ще подобрим положението. Ние всъщност създаваме повече проблеми за тези предприятия и особено за малките такива. Това, което предвиждаме, вероятно ще бъде е, добре за големите западни компании, но в никакъв случай няма да е от полза за малките дружества. Транспорта, тази материя изобщо не се урежда, е, не урежда, не се урежда от е, предложението в транспорта. Там 10 минимум 10% от е, работата се поема от е, микропредприятия. Те абсолютно няма да бъдат в състояние да поемат задълженията, които се създават по тази директива. Те просто не са в състояние да се справят с предизвикателствата на това да познаваш законодателството на различните страни, през които ще мине водача, различните езици на страните, през които минава транзит и така нататък. Примерно от Полша има оценка и един пример. Ако един шофьор изпълнява задача в рамките на 9 дни, той ще получи 1000 евро по-малко, в зависимост от това как, през кои страни минава. Трябва да обсъдим сериозно тези проблеми и ще дам и изменения в този смисъл. Господин Ленарс. Благодаря. Е, интересна сутрин е, информативна сутрин се оказва тази сутрин. И за съжаление, колегите от ЕНС е, повече демонстрират, отколкото да се занимават с нещата, които интересуват гражданите. Сега по същество, нека да кажем, тук говорим не за свободата на, на движение на работниците, а за свободата на предоставяне на услугите. Всеки човек в Европейския съюз може да отиде в друга страна и да работи и да се ползва и да бъде равнопоставен с съответните работници в тази страна. Но това, което виждаме тук е, че тези хора, командированите хора, работят в една допълнителна ниша извън работния пазар, така да се каже. Те работят в един определен период, но този ограничен период не е дефиниран ние би трябвало да кажем какъв е периода на командироването. В някои сектори обаче има нужда от повече регулация, от повече ограничения. Тук трябва да намерим иновативни начини за третиране на материята и освен това, абсолютно съм съгласен с Елизабет Яхнес, как трябва да, че трябва да <clears throat> дефинираме понятието възнаграждение. Не е приемливо в момента, че имаме строителни площадки, където командировани работници работят с местните работници, където местните работници получават допълнително заплащане за допълнителен труд, докато това не въжи за командированите работници, които вършат същата работа. Това, с това трябва да се справим. Освен това съм съгласен с Лобайова, която каза, че трябва да сме ясни, прозрачни и независимо какво решим, не бива да противоречи и да бъде повод да бъдем подведени под отговорност пред Европейския съд компаниите трябва да, да имат яснота. Госпожа Шойтерова. Е, Благодаря. Колегите Шойдерова и Огинус имат много сложна задача, тъй като това, което беше представено от комисията, е преждевременно след като не сме видяли ефекта от директивата за изпълнението. Напълно съм съгласна с някои от констатациите, но ние имаме отговорността да подготвим доклад на комисията, който да е приемлив. И трябва да имаме предвид възраженията, изразени от 11 национални парламенти. Искам да предложа следното. Първо, сектора на транспорта да се изключи от директивата, тъй като е твърде специфичен и, и трябва да има отделно законодателство, което да отчита спецификата на този отрасъл. Трябва да се подчертая този особен характер на транспорта. Съгласна съм с колегата, която спомена това. На второ място искам да предложа митнически режим. А, ако продължава повече от 6 месеца, дадена командировка, трябва да се прилагат новите правила, така както прилага докладчика под 6 месеца да останат старите правила. Така ще се избегне прекалената бюрокрация. Надявам се, че ще можем съвместно да намерим добро решение. Благодаря. Благодаря, Юта Штайндрук. Благодаря на колегите. През едно от последните заседания говорихме много обширно за доклада и колегите следиха дискусията. Радвам се, че започнахме този, че продължаваме този дебат. Не би трябвало да има емоции тук, защото целта на, на преработката на директивата е да се запушат пробойните, от януари 96-та година е в сила тази директива, но виждаме нейните недостатъци, виждаме какво се получава. Имаме тълкователните решения от Европейския съд. Всичко това ни дава възможност за добра работа. Сега командировката трябва да е честна, както за рабо, работонаймателите, така и за предприятията. За съжаление, винаги тези, които страдат от последствията, са жертва на хора, които злоупотребяват. Националните тарифи, това е ключова извинявайте, колективните договори трябва да, да бъдат взети предвид тук, особено по отношение на транспортния сектор. Може би за някои сектори ни трябват други правила. Не може обаче да изключим транспорта от целия обхват, ако, докато комисията не предприеме стъпки за нова директива. Ние ще предложим някои изменения, е, за да вземем предвид трансграничния аспект, но ще се опитаме да вземем предвид интересите на всички засегнати страни. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа е словецка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за приготовление спулна. за това, че подготви този доклад изготвянето на съвместен доклад по толкова спорен въпрос, какъвто е командироването на работници, е голямо предизвикателство. Високо ценя това, че не се подадоха на външен натиск двамата са докладчици и не намалиха срока на командироване под 24 месеца. Беше поставен въпроса за смяна на мястото на, постоя... на постоянно предлагане на услугата, на обичайно предлагане на услуги. Тези 24 месеца не са предлагат така без никакви основания. Има законодателство, което не се познася добре. Дали това е добре за работещите? Съвсем не. Мисля, че има опасности. Трябва да се види как да се изчислява продължителността на командировката за работещите и за предлагането на услугата и от кой момент нататък може да започне да се броят отново следващите 24 месеца. Това е въпрос, който комисията не решава. Същото се отнася а, и за а, възнагражденията, изменение седмо, Какво включва това възнаграждение? Трябва ясно да се дефинира какви са обещетенията, какви са надбавките, Благодаря, господин Шулце. Госпожо председател, от моя страна също благодаря за тази възможност да обменим мнения. Виждаме, че становищата понякога доста се различават. Директивата за командироването по принцип е хубаво да, че, че може да я преработим сега, но истината е, може много неща добри да направим, но ако държавите членки не ги приложат, то в крайна сметка резултатът няма да е добър. Това е първият проблем. Още един проблем виждам тук. Ако направим нещата много сложни, то ще накърним единия пазар и свободното движение на работници. Черноработничеството е голям проблем тук. Сега две-три неща искам да спомена тук възнаграждението най-напред. Трябва да намерим пътища, да дефинираме възнаграждението. Трябва да има решение, което да е разбираемо еднакво добре, както за работонемателите, така и за работодателите. Трябва дефиницията да е ясна, да няма обтекаеми а, понятия, т.е дефиницията да е ясна, така ще избегнем различни искове и е, съдебни дела. Сега, на следващо място, по принцип добрата дефинация, дефиниция за и предоставяне на информация също е важно. Сега, срокът. Правото на приемащата страна не бива да започва да въжи прекалено рано. Понякога, независимо какъв срок предложим, дали 18 месеца или 24 месеца, винаги е, командироването може да се каже, че приключва прекалено при няколко дена преди крайния срок. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на съдокладчиците за положения труд. Тъй като сега водим разисквания, искам да кажа няколко неща, които намирам за важни. Позицията на АЛДЕ, която беше представена от госпожа Дабайова в качеството и на докладчик в Сянка, е пределно ясна. Може би има или няма проблем. Има определено проблем с процентите, но не бива да се допуска увреждане на свободното предоставяне на услуги, на свободното движение. Независимо каквото и да се предлага на хартия, това не, не трябва да води до блокиране на тези два елемента. Второ, аз не съм убеден, дали не сме разгледали нещата преобърнато с главата надолу. Затова съм предложил някои изменения. Говорим за разходи. Разбира се, винаги ще има конкуренция, що се отнася до разходите за работна сила. Това на нас не помогна, например, да се превърнем в индустриална държава по-бързо. Това беше наше предимство. Но не искаме да се допуснат като злоупотреби. Беше казано нещо много ясно тук. Да, закона казва, че хората трябва да бъдат настанявани, но не в контейнери. Трябва да се изпълняват това изискване. Също трябва да не се допускат фиктивни дружества. Те избягват трудовите инспекции, не спазват изискванията. Така че, за да предпазим конкурентоспособността, трябва да се справим с злоупотребите господин Деклер. Най-напред искам да благодаря и да изразя своето задоволство от това, че говорим за предизвикателствата. Радвам се, че имаме това предложение. Радвам се също така, че говорим за възнаграждението и не говорим за минималното възнаграждение, за минималната заплата. Естествено, работниците трябва да са равнопоставени. Трябва да има яснота. Командироването от някой се вижда, се разглежда като социален дъмпинг, но това е правно, правна възможност за предоставяне на услуги. Не, не зная дали трябва да се ограничава а, командироването. Въпросът е, че ако регулираме прекалено много, хората ще използват нелегални възможности, като например а, не, като фалшиво самонаемане. Ако увеличим регулирането, ще, ще се влушат на практика условията на труд. Това са свързани съдове. Трябва да имаме ясно законодателство, трябва да имаме по-лесни проверки на място. Моите изменения са насочени именно на там да се изясни ситуацията и да се увеличи социалната сигурност госпожа Блинка Вишиоте. Благодаря. От доста време работя в тази комисия и това е най-трудното досие, по което съм работила. Благодаря на докладчиците. Те свършиха много работа тези, това предложение е много чувствително, най-вече за централно-источните европейски страни. Много е, работници, включително и от е, Литва, отиват и биват командировани в по-богатите европейски страни. Е, не им се плащат е, пълния размер заплати, не, те не работят при добри условия. Вместо заплати, те получават е, определени командировачни, те не получават и социална застраховка и, здрав... и застраховка при нещастен случай. Трябва да намерим баланс, за да предотвратим антагонизма между старите и новите държави членки. Може би трябва да окажем натиск върху комисията да регулира транспортният сектор, карго транспорта и условията, при които работят хората в този сектор. Не мисля, че това ще е лесно, защото аз мятам, че тук има голяма разлика между заплатите и условията на труд в приемащите държави членки и командироващите държави членки. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам също да благодаря на съдокладчиците. Мисля, че сега говорим за един въпрос, който е от общ интерес. Трябва да съчетаем свободата на а, свободно движение и въпроса за равенството. не може да се допусне хора, които идват от различни държави, да нямат една и съща закрила, едно и също заплащане за един и същи труд. Друг важен въпрос е въпрос за условията на жилищно настаняване, които много често не отговарят на изискванията. Може би трябва да се предвиди известна гъвкавост временно, но това трябва да е действително временно да е ясно кога започва. Не може да се счита, че имате а, такъв временен статут на едно място и след това да продължите на друго място пак с такъв статут. Относно транспорта, а, има доста въпроси, свързани а, с пътната безопасност, с опазването на околната среда също и конкуренцията с железопътния транспорт. Има предприятия в Европа, които имат свои филиали или пък фиктивни дружества в източна Европа, за да могат да наемат шофьори от там И на последно място трябва да се намери една система за упражняване на контрол. И мисля, че трябва да отидем по-далече и да създадем един европейски корпус на инспектори по труда. Благодаря, господин Вашфор. Благодаря. Искам също да отправя поздравления между две, е, към двете докладчици, които свършиха отлична работа. Аз е, така в е, последната минута започнах да работя, но искам да дам своето мнение. Не смятам, че има противоречие между това, че искаме нов текст и искаме и доброто прилагане на вече съществуващия няма никакво противоречие, защото вярно, необходимо е, спешно заради гражданите на Европейския съюз да осигурим успешно прилагане на разпоредбите, които вълнуват много страни. Между тези страни е и Франция, която се противопоставя на тази директива. Но нека да не се лъжим. В Франция има много е, командировачни, е, командировани работници, така че не може да се представя Франция единствено като държава, която е против е, тези разборадби. Ние сме за това да има един пазар, да има свобода на движение. Не, за пръв път гласуваме тук текстове в тази посока. Но за нас е изключително е, важно е, да, да не изпращаме противоречиви послания. Не можем да кажем, че се отваряме към света, а се затваряме вътре в себе си в Европа. В е, целията тази тематика има един ключов момент и това е сътрудничеството между страните членки. Е, те трябва да имат е, това сътрудничество помежду си, защото ако то липсва, ще продължим да играем на сляпо, без да има съчетаемост, последователност в нашите действия. Трябва да се изчисти идеята за заплащане спрямо предходния текст. Това за мен е важно. А също така за международния транспорт аз лично нямам още твърдо формулирано мнение, но ако ще останем в рамките на съществуващия текст, той трябва да бъде прецизиран и доизчистен. Господин Лотовски. Pani Przewodnicząca, ja się odniosę do propozycji komisji, która... Госпожо председател, искам да коментирам предложението на комисията. Тук като че ли отново се създава една желязна завеса, която няма да може да бъде отместена от предприятията на новите страни членки. В ако искаме да се борим с нарушенията, не е това е текста, който ще ни даде възможност да го направим. Малките и средни предприятия имат огромни е, проблеми, особено в момента да стигнат до, до това да имат печалба, за да бъдат е, конкурентно способни. Те няма да могат да се справят, просто ще фалират. Предложението е унищожително за общия пазар – Ограниченията за предоставяне на услуги, така както са формулирани в текста, нямат никакво основание. Ние вече сме протестирали, очертахме грешките, които се съдържат в е, текста и предложенията, които се дават в момента, само ще отъжнят положението. Благодаря. Една минута за господин Хок. Вие вече използвахте част от времето си. Благодаря. Директивата, която поставя изискването равенно заплащане за равен труд, всъщност е, формулира една теза, която ще бъде спазвана само на хартия. Реално в момента издигаме стена между източна и западна Европа. И ще отворим котията на Пандора ще нанесем, нанесем щети на пазара по този начин. Само 0,1% е, са работещите, идващи от е, източна Европа в западна. Как е, тогава се защо трябва да се търси нарушение на принципа за субсидиарност? Много страни протестираха срещу това. Европейския съюз трябва да се бори с незаконната заетост и е, именно това е целта на текстовете. Само, че в директивата се съдържат твърде много протекционистични елементи и е, излиза, че който е по-силен, той ще спечели. Благодаря. Извинявам се, малко закъснях. Говорихме за Мексико, където ще пътуваме следващата седмица. Дискриминацията на мексиканците е много е, наболял въпрос. Искаме да покажем солидарност. Сега, по същество, е, Most Favorite Used Principle, тази клауза ме интересува. Тук се казва, че това е нарушение на регламента Рим 1. Аз това не го виждам, уважаема Елизабет и Агнес. Мога да си представя, че предложението на комисията тук може да помогне. Тоест, ако няма друга правна норма, тук може би може да подобрим, да одобрим предложението на комисията. Важно е наистина да нямаме противоречие между изтока и запада. В е, Германия нещата се клещат много строги. Въпросът е обаче да има справедливост на всяко работно място. Говорихме за интернет страниците миналия път. 14 и 21 изменение. Представителни колективни договори. Тоест е предложението да се разшири обхватното а, поле върху представителни е, колективни договори. Тоест това е едно правно понятие, което още не е дефинирано. Интересуваме вашата позиция. Благодаря ви за вашата отвореност и за желанието да водим много е, двустранни разговори. Благодаря ви за готовността. Господин Брок има думата за две минути. Благодаря. Е, има малко забележки. Искам да благодаря също на докладчиците. Когато видя, че някой представители на източноевропейски страни казват, че е, Запада се затваря, мисля, че не са прави. Ясно трябва да е. Европа не е инструмент да се подкопават социални правила, права и колективни договори. Евро... Европа трябва да укрепи стандартите във всички страни, а не да подкопава стандартите в някои страни. Ако това се случи, Европа, свършено е с Европа. Това трябва да е разпоредба, това трябва да е норма, която да защити работонаемателите в приемащите страни, но също така трябва да защити, защити и местните работонаематели. Мисля, че за момента не са защитени работниците от изпращащите страни. Ето, например, в сектора логистика, в моята страна. Германия. Виждам, че много шофьори на, на тирове спът по, по паркоместа, по паркинги и прекарват цели уикенди по паркинги при ужасяващи условия, при лошо заплащане. И това е в ущърп както на самите шофьори от е, изпращащите страни, така и на шофьорите в Германия. Тоест, тези условия не бива да съществува. Това не е пътя към една социална Европа и към е, и към укрепване на конкурентоспособността. Конкурентоспособността трябва да бъде укрепена по друг начин. Мадам Дели. Благодаря, госпожа Дели. Из Карима Дели. Госпожа Карима Дели тук ли? Не, добре. Госпожа Лавлестан. Благодаря. Не мисля, че е удачно да говорим все за изтока и запада като общи понятия. В изтока има големи различия. различия. В Естония, примерно, има много разлики между това, което се случва при нас и в Финландия, да речеме за където просто проблемите са по-малко или различни. Та, когато става дума за по-широко колективно договаряне, според е, нашите хора, е, това е, се счита, че ще е, доведе споразуменията до това да бъдат изключително непрозрачни. И за това нашите дружества е, ще имат огромни затруднения в това да получат повече информация. Трябва да има твърди разпоредби е, дружествата да бъдат достатъчно открити да представят ясно своите условия. Много, много трудно е да се добере е, човек до подобна информация. Thank you. Mr. Фунтулис. Господин Фунтулис, две минути имате. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η απόσπαση... Благодаря, госпожо председател. Командироването на работници, разбира се, се базира на свободата на услугите. Това е много полезно за големия бизнес – 43% е цифрата, която дава Европейската комисия като работа, извършена от командировани работници. Въпросът с възнагражденията трябва да бъде уреден. Ние трябва да защитим командированите в такъв смисъл. заплащането трябва да бъде равно. Не може да има манипулиране на работещите, така че големия бизнес само да извлича големи печалби. Трябва да е ясно те дали ще получават равноправно заплащане или просто ще увеличат печалбите на големия бизнес в Гърция, където изпълняваме програмата където, е, за економическо възстановяване, където сме в криза, а, кой ще помогне на нашите работници, примерно, които биват изпращани в командировка? Благодаря, госпожо председател. Това е много чувствителен въпрос. И наистина, хубаво е да няма такъв конфликт между изтока и запада. Е, мисля, че докладчиците са създали един добър баланс в този доклад, въпреки че това е много тежко, трудно. За какво става дума? Става дума за идващите работници, както казаха Брок и Томас те трябва да работят при същите условия, както работниците при приемаш, от приемащата страна. А когато един работник работи в дадена страна, те плащат данъци и получават социални застраховки, когато те се установят там и получават съответната заплата. Обаче, ако ако говорим за командировани работници, то тогава нещата стават много трудни. И тук имаме нужда от рамкови условия, които да задават правилата и да осигуряват равнопоставеността на командированите работници с местните работници. Не става дума да се изключва някой от, някакви, от някои сектори. Това искам да подчертая. Трябва ни ясна и честна конкуренция между държавите членки. Това е което целим. Благодаря. Uh, Благодаря. Карима Дели все още не е тук. Госпожа Лабайова. Благодаря. Съвсем накратко ще говоря на чешки. Съжалявам, че в началото отправих призив да се изслушваме. Това, което виждаме, че то не се случва. Нещата не са черно-бели. Говориме за условията за настаняване на командировачни работници, за заплащане. Но нещата не са само черни. Много положително е всъщност, че има командироване на работници. Вярно, не винаги се спазват правилата и се намират начини да бъдат заобиколени. Ако обаче налагаме прекалено много административни разпоредби, ще накажем само тези, които спазват правилата, а тези, които не ги спазват, така или иначе ще ги заобикалят. Няма да променим положението от това, че ще затегнем правилата. Нека да очертаем и положителните и отрицателните страни. Тук всъщност обсъждаме два две различни, е, два различни проблема. Не става дума само за разграничителна линия между изтока и запада. Става дума и за работа на частния пазар. Нека да се изслушваме. Председателката, ако мога и аз да кажа няколко думи. Първо отново благодарности за двете докладчици, които свършиха фантастична работа до тук. А сега вече е, наше задължение е да направим така, че тези неща да не останат на хартия, а да се появят в системата в вид на преки резултати. Правното основание много е важно то да бъде разширено, за да се направи така, че командироването се възприема от правната система така, както бе замислено първоначално. Значи, свързано е и с правата на работещите, не само с е, функционирането на вътрешния пазар този проблем поне една страна членка се опита да блокира е, текста и мисля, че ако разширим плавното, правното основание, ще можем да преодолеем някои а, проблеми. Изключително важно е също да се изчисти дефиницията за заплащане. Това също е свързано и с разширяване на правното основание. Оттам идват и много проблеми. Това изрично искам да коментирам, защото този проблем е проблем, по който аз съм работила вече 10-15 години. Считам, че извършната до тук работа е изключителна и се надявам, че ще можем да прокараме текста, без да се делим на запад и изток, на социалисти и несоциалисти, а да търсиме това, което е добро за европейския проект, за обикновените хора. Освен това, Считам, че може би ще искате още малко време е, докладчиците за последни думи, но ако сте готови да ни отстъпите малко от времето си, нека да дадем думата, думата и на представителите на комисията. Съвсем накратко, ако обичате. И след това ще дадем думата на докладчиците отново. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Само няколко бележки, които според мен е полезно да бъдат чути края на кращата директива, не директивата създаде явлението командироване. То съществуваше и преди това, и в предходни е, и в предходния <laughs> живот директивата се появи, защото го имаше това явление. А, Свободното предоставяне на услуги е една от основните свободи, предвидени в е, договорите. Тук е, се каза нееднократно, че целта на мобилността е именно свободното придвижване, а не просто командироването. Е, член 45 от е, договора урежда равноправието на, работ... Е, на работнищите. Това е в интерес, свободата на движение е в интерес на компаниите. Също така трябва да бъдем напълни ясни, че директивата от 96 година се отнася за всички сектори на економическа дейност. И дали е, транспорта се покрива от директивата, този въпрос е уреден. Пътният транспорт е, е един специфичен сектор, може би има нужда да се внесат известни доуточнения, но е, за какво дали директивата се прилага за транспорта? Да, да, той е покрит е, там, където има командироване. Всеки е, сектор се засяга от директивата. Международният транспорт обаче не е форма на командировка, това е просто преминаване, транзит през отделни страни. Така че още в е, текста си има ясно очертани е, граници, транспорта е покрит, ако трябва да се нанесат е, пояснения, корекции и така нататък. Аз лично, доколкото знам, комисията ще излезе с текста до края на сегашното три месечи. Дружествата трябва да са наясно какви са правилата, които ги засягат. Същото се отнася и за работещите. И е, в такъв смисъл директивата от 96-та година не, не е чак толкова. Е, е, раз, няма чак толкова добри резултати. Някои от формулировките за заплащане и други далеч не са ясни. Има и немалко решение от съда в това отношение. На практика много често съм разговарял с инспектор, трудови инспектори от различните страни членки. Те тълкуват понятието минимално заплащане като минимална заплата, което не е така. Именно защото няма ясна дефиниция в националното право и там има твърде много марш за тълкуване, се получава това неразбирателство. За идеята за заплащане в други предложения наши е много по-изчистена – като там се включват компоненти, които са задължителни на национален план. Тук трябва да се прави ясна препратка към задължителното заплащане на национално ниво. Всички елементи, които се задържат в тази дефиниция, са добре познати. Има си и е, колективни договори, които определят тези неща. Та по отношение на ясността, предложението на комисията реално улеснява а, тълкуването. Сега, дали политически е удачно да се прави или не до изясняването на тези понятия, това е друг въпрос. И ако мога още малко да коментирам, защото май отнех много време, къде са така червените линии, от които не бива да се отстъпва. Те са първо да не се налагат на дружествата разпоредби, дружествата, които изпращат командировачни, работници в командировка, да не им се налагат разпоредби, каквито са, които да са различни от разпоредбите, които са валидни за дружествата, които не изпращат хора в командировка. Освен това, не може да има за някои отрасли разпоредби, които да навържат за други. Защото така се поставя под съмнение цялата законност на предложението. После, за заплащането и необходимостта, както мнозина депутати тук коментираха, да има дефиниция на това понятие. Обръщам ви внимание, че всички понятия, съдържащи се в е, директивата от 96-та, се съдържат в текста, но ако в една европейска директива дадем дефиниция на понятие, което всъщност е от прерогативите на националната държава, ние нямаме право да правим това. Не можем да падаме в е, каба, капана на а, е, нарушаване на принципа на субсидиарността. Така че може да се търси доработване на текста, но дефиницията за заплащане си е нещо, което трябва да бъде направено от страната членка. Thank you. Uh, now I give the floor to the, to the rapporteurs. Uh, uh... Сега давам думата на съдокладчиците. Will you start, Госпожа Йоргенис и след това госпожа Морин Шартие. Благодаря, благодаря на всички колеги за този дебат. който беше понякога доста емоционален и това е разбираемо, тъй като свободата на предвижване предизвиква доста разгорещени дебати във всички държави членки. Но ако искаме да постигнем напредък, а именно това искаме, ще трябва да загърбим емоциите си, да видим какви са вратичките, които съществуват в системата, и да видим какви да бъдат целите ни за пазара на труда. За нас свободата на движение и свободата на предоставяне на услуги са еднакво важни. Основният принцип това е основен принцип за Европейския съюз. Лично за мен свободата на, свободата на движение на работещите е свързано и с отстояване на техните права. И ние трябва да сме много твърди за запазването на тези права. Ние всички искаме да защитим основните свободи в Европейския съюз, както за компаниите, така и за работещите. Това изисква да сме наясно с ситуацията, какво е предвидено в първоначалната директива, как се е развила ситуацията междувременно и как можем да предложим съвременни отговори на някои от проблемите, които се наблюдават на пазара на труда. Комисията реагира на някои от въпросите. Аз също съм се отбелязала и поне за мен е важно, че е необходимо да има дефиниция за това какво означава възнаграждение, но това трябва да имаме предвид в правомощията на държавите членки. И това сме го записали под формата на изменение към предложението на Европейската комисия. То може да се подобри, но трябва да имаме предвид е, като нещо много важно, че възнаграждението се определя от държавите членки. Може би също ще е полезно да се види и документа, изготвен от Комисията за съвета, за унези, които искат да се намери дефиниция за възнаграждението. но трябва да имаме предвид, че възнагражденията се определят от държавите членки. Някои от колегите говориха за настаняването. Аз мятам да представя изменения по този въпрос. И ясно да се подчертае, че за един командирован работник не бива да се допуска те от собствения си джоб да плащат разходите си за транспорт и жилищно настаняване. Това е въпрос, който искаме да се разреши на следващия етап на изготвянето на доклада. Наред с това, казаното за транспорта отговаря на моето мнение. Искаме да се прилагат тези правила за всички с изключение на морския транспорт. Трябва да имаме предвид какво означава мобилност на работещите, да видим какво предлага парламента, каква ще бъде реакцията на съвета. Всичко това все още не е ясно. Читам обаче, че в бъдеще трябва да сме по-ясни. Дали е необходимо да се приемат отделни правила за силно мобилните работници. Ние ще направим предложение за подобряване на доклада, тъй като ние гледаме на него като на а, колективен а, документ. Искаме да има широка основа, да няма големи разминавания, както в парламентарната комисия по заедостта, така и в пленарна зала на парламента. Искам да водим от време на време и дебати по принцип, но по това досие трябва да сме изключително ясни, за да можем да се придвижим напред. Госпожа Морен Шартие. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Агнес Юнгериус, с която работих много усърдно по изготвянето на доклада. Да, имахме спорове, тъй като ние принадлежим към две различни политически групи, но и на този етап този доклад постигна първата стъпка за изграждането на една обща платформа, обща визия за това какво можем да направим, за да уредим проблемите, свързани с командироването на работници. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка те потвърдиха и да им кажа, че нашата врата остава отворена, за да продължим лични разговори. Имаме твърдата решимост да приключим работа с изготвянето на един добър текст. Това е обща наша отговорност на всички политически групи. Нямаме правото да се провалим при прегледа на този текст, който е създаван с от 20 години и не отговаря на съвременните условия. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дебата тази сутрин, госпожо председател, тъй като рядко се вижда толкова колеги, които искат да представят своето виждане, своето политическо виждане, националното им виждане също в някои случаи и да изразят мнението си по тази тема. Тази нова директива се отнася до командированите работници, а не за останалите. Командировани работници означава, че не говорим за лекарите, например. Те са от свободните професии. Това е нещо различно и те не влизат в рамката на тази директива. Тук насочваме вниманието върху темата, за да можем да успеем в работата ни. На второ място трябва да не се доверяваме на статистическите данни. Когато а, говорим за съотношението между командировни работници и онези, които а, са общо работници, ще виждам, че те са една малка част. И не можем обаче да кажем, че след като са толкова малобройни, ще ги оставим на страна. Имаме обаче един а, друг проблем, когато говорим изобщо за статистика, че броят на командированите работници варира в голяма степен а, по различните отрасли на стопанска дейност. Основните сектори, като и строителството, селското стопанство, промишлените предприятия, транспорта, тук статистическите данни не, казват нищо. Така че не считайте, че експертите са непременно честни. Аз работих доста по тези въпроси и обичам да имаме прецизност в анализа. На трето място ние искахме да се спази субсидиарността. Що се отнася до определенето на възнагражденията. И аз отчитам това, което беше казано от Агнес и от комисията по отношение на възнагражденията. Ние нямаме особени опит това отношение, но трябва да сме пределно ясни да знаем какво се има предвид ясно. Колеги, необходима е повече правна информация по този въпрос и ние сме готови да ви я предоставим. Няма никакъв проблем в това отношение. Така или иначе, няма да постигнем нищо, ако не не сме единни и ако допуснем разделяне по линията е, изток-запад, при работата по този е, въпрос е, искаме да наблегнем на честността. Осъзнаваме колко сложна е ситуацията за командированите работници, за предприятията в е, източните, в западните държави членки. Но не трябва да се подаваме на догми. Нашата работа трябва да е в европейски дух. Искам да се спрем само допълнително някои от нещата, казани от Агнеса. Нещо, на което трябва да обърнем особено внимание, е, е командироването като каскада, едно след друго, тъй като това е нещо крайно непрозрачно, няма контрол, както искаше Денута да се запише в регламента за прилагането. И трябва да сме много, много ясни и да не се допуска повече каскадно командироване. На второ място, ние не искаме а, как... Ние трябва да имаме предвид младите хора, тези, които са преминали през програмите на Еразъм, които са възпитани в европейски дух. Ние трябва да подготвим това поколение за бъдещето. И на последно място, ние искаме да поставим здрави основи на социална Европа. През 2019 година ще има европейски избори. Ние ще се изправим пред европейските граждани и се надявам, че всички ние ще дадем своя принос за Европа на бъдещето, Европа на европейските граждани. Позволете ми да кажа още нещо, госпожо председател. Нашият доклад съдържа а, и законодателния отпечатък, а, въпреки че не сме задължени, предлагаме пълен списък а, на всички, с които сме провели срещи, синдикати, работодатели, представители на лобита, представители на различните браншове, така че няма нищо зад колисно в нашата работа. Thank you for this. One short last word from Госпожа зловецка накратко. Благодаря ви много. Мисля, че е допусната една грешка. ако правилно съм разбрала, ти каза, когато си работила по тази директива, аз съм имал някои бележки, свързани с а, каскадното командироване. Не разбрах съвсем. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа председател. Дъното... Не, аз не казах това. Аз казах, че искаме да няма повече каскадно командироване, тъй като не знаем в крайна сметка кой закон, кой, кое трудово право ще се прилага по отношение на тези работещи. В нашия проекто доклад ние казваме, че в случай на каскадно командироване правото на приемащата страна трябва да бъде приложимото право, а не на време там, където е агенцията, която ги наема или прочие. Това е, което казах. И в този смисъл се позовах на твоята директива Данута, че ти си искала да има контрол, тъй като твоята директива е, трябва да се прилага и за да можем ние да дефинираме различните условия за определене, за осъществяването на този контрол. Ясно ли е сега? Благодаря, госпожо председател. По време на предходното ни заседание, когато помолих да отложим дебата, за да имаме време да обсъдим нещата, предложихме по три минути на изказващ се, но вие променихте е, този е, така, определен период за изказване. И когато е, решавате да правите подобни промени, ми се иска да ни уведомявате предварително. Ние не бяхме предупредени, че ще имаме толкова малко време. Аз мисля, че а, хората, всички тук искат да изслушат господин Трюдо в пленарна зала по тази причина. Ако абсолютно имате желание от мнозинството на комисията, можем да се срещнем отново в едно редовно заседание. 28 януари е крайния срок е, за подаване на изменения, 12 часа на обед. 22-23 март ще ги разглеждаме. В комисията по заетост надяваме се между 12 и 13 юли. Благодаря ви за присъствието.